Dear friends, ladies and gentlemen, good morning. Скъпи приятели, дами и господа, добър ден. Малко закъсняваме, но ни чакат 3 часа гласуване. Така че какво са 2, 3, 4 минути? Не, кой знае какво. 3 часа. Повече или по-малко. Започваме с проверка. Моля, сложете си картите и да гласуваме. Гласувайте. And I close the vote. Okay. It works. Everything works. Добре, всичко е наред, работи. Така че започваме. Отначало имаме два доклада, където общо измененията са 4500. The first is draft report on the proposal for regulation of the... е доклада за е, предложение за регламент за създаване на Хоризонт Европа. Е, докладчик Дан Ника. Вторият доклад е за изпълнението. Но почваме сега с първия. Хоризонт Европа Дан Ника. Компромис 1. In favor. Компромис 1. За, против, въздържали се, прият. Компромис 2. За, против, въздържали се, прият. Компромис 3 за, против, въздържали се, прият. Компромис 4 за, против, въздържали се, прият. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. Компромис 6 за, против, въз... прият. 6а за, против, въздържали се, прият. 7 за, против, въздържали се, прият. 7а за, против, въздържали се, прият. 8 за, против, въздържали се, прият. 9 за, против, въздържали се, прият. 10 за, за, Добре, чакам. Компромис 10 за, против, въздържали се, прият. 11 за, против, въздържали се, прият. 12 за, против, въздържали се, прият. 13 за, против, въздържали се, прият. 14 за, против, въздържали се, прият. 15 за, против, въздържали се, прият. 16 за, Извинете. Да, две страници са тук. 16 за, против, въздържали се, прият. 17 за, против, въздържали се, прият. 18 за, против, въздържали се, прият. 19 за, против, въздържали се, прият. 20 за, против, въздържали се, прият. 21 за, против, въздържали се, прият. 22 за, против, въздържали се, прият. 23 за, против, въздържали се, прият. 24 за, против, въздържали се, прият. 25 за, против, въздържали се, прият. 26 за, против, въздържали се, прият. 27 за, против въздържали се прият, 28 за, против въздържали се прият, 29 за, против въздържали се прият, 30 за, против въздържали се прият, 31 за, против въздържали се прият, 32 за, против въздържали се прият, 33 за, 32 Компромис 32. Моля, гласуваме електронно. One SND too many. Uh, one SND too many. От социалистите и демократите един е в повече. Close. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. И сега. Благодаря ви за прекъсването. Компромис 33. За, против, въздържали се, прият. 34 за, против, въздържали се, прият. 35 за, против, въздържали се, прият. 36 за, против, въздържали се, прият. 37 за, против, въздържали се, прият. 38 за, против, въздържали, въздържали се, прият. 39 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, прият. 42 за, против, въздържали се, прият. 42а за, против въздържали се прият, 43 за, против въздържали се прият, 43а за, против въздържали се прият, 44 за, против въздържали се прият, 45 за, против въздържали се прият, 46 за, против въздържали се прият и 47 за, против въздържали се Прият 48 за, против, въздържали се. Прият 48 1 за, против, въз... А1, извинете, е прият. А2 за, против, въздържали се. Прият. А3 за, против, въздържали се, прият. А4 за, против, въздържали се, прият. А5 за, против, въздържали се, прият. Р1 за, против, въздържали се, прият. Р2 за, против, въздържали се, прият. Р2А за против въздържали се прият. Р3 за против въздържали се прият. Е, Р4 за против прият. Р5 за против въздържали се прият. Р5А за против въздържали се прият. Р6 за против въздържали се прият. Прият Р7 за, против, въздържали се. Прият Р8 за, против, въздържали се. Прият Р8А за, против, въздържали се. Прият Р8Б за, против, въздържали се. Прият Р8C за, против, въздържали се. Прият р 8 д за, против, против, въздържали се, прият. Р9 за, против, въздържали се, прият. Р10 за, против, въздържали се, прият. Р11 за, против, въздържали се, прият. Р12 за, против, въздържали се, е, прият. Р12А за, против, въздържали се, прият. R13 за, против, въздържали се, прият. R14 за, против, въздържали се, прият. R15 за, против, въздържали се, прият. R16 за, против, въздържали се, прият. R17 за, против, въздържали се, прият. R18 за, против, въздържали се прият, R19 за, против въздържали се прият, компромис R20 за, против въздържали се прият, R21 за, против въздържали се прият, R22 за, против въздържали се прият, R23 за, против въздържали се прият, Р24 за, против, въздържали се, прият. Р25 за, против, въздържали се, прият. Р26 за, против, въздържали се, прият. Р26Б за, против, въздържали се, прият. Р27 за, против, въздържали се, прият. Р28 за, против, въздържали се, прият. Р29 за, против, въздържали се, прият. Р31 анблок за, против, прият. Р39 за, против, въздържали се, прият. Р40 за, против, за, против, въздържали се, прият. Р41 за. Против въздържали се прият. Р43 за. Против въздържали се. Р45 за. Против въздържали се прият. Р47 за. Против въздържали се прият. Р48 за. Против въздържали се прият. Р49 за против, въздържали се, прият. Р50 за, против, въздържали се, прият. Р51 за, против, въздържали се, прият. Компромис Р52 анблок за, против, въздържали се, прият. Окончателно гласуване по проекто доклада с измененията, естествено електронно по именно гласуване. Заповядайте, моля гласувайте. ПП. От НП двама са в повече, от социалистите един е в повече. Двама от НП, за съжаление. Двама от НП. Още един. very complicated. Okay. It's okay. It's okay. I close the vote. Край на гласуването всичко е наред. Прекрасен резултат. Поздравления за докладчик. Do you want to say, Mr. Rapporteur would like to take... Господин докладчик, искате ли да кажете нещо? Искам да изкажа много благодарности на докладчиците в Сянка за тежката работа в последните два месеца. Благодарност на асистентите от ИТРЕ, от политическите групи. Безброй срещи на докладчиците в Сянка и консултации проведохме, но резултатът е възхитителен. Много благодарности, много благодарности на комисията. Те много ни помогнаха. Благодаря на всички вас. Докладът е възхитителен, резултатът е отличен. Смятам, че всички трябва да се поздравим с този прекрасен резултат. Now, dear... Благодаря. Сега един доклад близнак е, на предходния защото те са много свързани. И са родени в една и съща минута. Okay. I, I if... Има ли някой против кой, да, е, гласуване анблок? Това ще ни спести много време. Okay. We go directly to the final vote направо да отидем към края, окончателното гласуване. Okay, so is my, is my question if you agree on block voting. Така, въпросът ми е съгласни ли сте да гласуваме анблок? Добре, благодаря. Докладчикът е Кристиана Елер предложение за решение на парламента и съвета за създаване на конкретна програма, изпълняваща Хоризонт Европа, рамковата програма за научни изследвания и иновации. Колегата Елер е докладчик и нека да започнем с, с гласуването. Компромис едно. Dear friends, uh, I understand that you are ready. А, приятели, доколкото разбирам, сте готови да гласувате две минути, не повече. Добре, добре. Аз мога да издържа половин час, но... Но тогава нека да го направим поименно, електронно. Ако ще гласуваме целият доклад анблок, Uh, Господин председател, трябва да бъдат две гласувания. Веднъж гласуваме за всички компромисни изменения анблок и след това гласуваме за окончателния доклад. Да, да, да, естествено. Толкова е просто, че не мога да го разбера. Uh, Сега гласуваме анблок всички компромиси. Нека да подчерта. Гласуваме за ам, измененията, не за гласуването за целия доклад. Така, поименно гласуване, ако сте глас... готови, ако сте съгласни да гласуваме по този начин. Моля, гласувайте. От НП един е в повече. Uh, maybe, maybe I can do that. Uh, Christianis, I am doing that. It's okay. Добре, аз да си извада картата. Добре, добре. Сега всичко е наред. Okay. This time. Close. And I close the vote. Край на гласуването. Прекрасно, отличен резултат. Ето сега, Кристиян, слагам си пак картата и сега гласуваме поименно за целия доклад. Final vote. It is a final vote. Окончателното гласуване. Моля, гласувайте. Well, Christian is one guy. Okay? No, one EPP to me. Okay. Okay. Край на гласуването. Прекрасен резултат. Поздравления за колегата. Значи ще гласуваме 2 часа, а не 3. Господин Елер, имате думата. So, <clears throat> don't worry, I, I just want не се безпокойте, искам само да благодаря на персонала, на секретарията, на всички съветници, с които работехме. В момента пишем историята. Това е третата програма за научни изследвания. Никога до сега не сме гласували анблок компромисни изменения така изпращаме и много силен сигнал на съвета. Искаме да започнем с преговора и да постигнем резултати преди края на мандата. Европа има нужда от това. Thank you. Thank you, colleagues. Е, благодаря, колеги. Е, господин Елер, господин Ника, благодаря. Поздравления за всички докладчици в Сянка. Прекрасно свършена работа. Като цяло 10 колеги работеха за всички нас. И сега стигаме до следващия доклад. Цифрова Европа за следващия период 21-27. Ангелика Млинер е докладчик. И започваме веднага. Е, Изменение Култ 27 за, против, въздържали се, приема се компромис 1 за,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 Колеги, от, в ляво, моля, вдигайте ръка по-ясно. Моля ви се, вдигайте по-високо ръка. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме амблок. Блок първи. Всички изменения по бюджета за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 Изменение 294 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 80 за. Против Нека да направим проверка. Гласуваме изменение ИМКО 80. PP too many. Има един член на НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против. Въздържали се. Приема се. 338 за против, въздържали се, приема се. И компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 347 за, против, въздържали се, приема се. Имко 88 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 348. 348. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Култура 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, 74 за, против, въздържали се, приема се, Тран 56 за, против, въздържали се, приема се, Тран 57 за, против, въздържали се, приема се. Тран 58 за, против, въздържали се, приема се. Тран 59 за, против, въздържали се, приема се. Тран 59. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Култ 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тран 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 64 за. Против Нека да направим проверка. Не стана много ясно. Култ 64. Прекратете гласуването. Приема се. Имко 89 за. Против. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Имко 90 за, против, въздържали се, приема се. Култ 65 за, против, въздържали се, приема се. Култ 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 67 за, против. Нека да направим проверка на изменение Култ 67. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Култ 68 за, против. Нека да направим проверка. Култ 68. Край на гласуването. Приема се. Имко 91 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме амблок изменение 75, 76, 77, 78. За, против, въздържали се, приемат се. Продължаваме с имко 92 за, против, въздържали се, приема се. Бъч 23 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме всички изменения на Юри за, против, въздържали се, отхвърлят се. Продължаваме с анексите. Тран 61 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Транспорт 61. Прекратете гласуването. Приема се. Имко 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 352 за. Против. Нека да направим поверка. Изменение 352. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 353 за против. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се този път. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 72 за, против, въздържали се, приема се. Култ 73 за, против, въздържали се, приема се. Имко 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 97 за, против, въздържали се, приема се. Имко 98 за, против въздържали се, приема се. Имко 99 за, против въздържали се, приема се. 357 за, против въздържали се, отхвърля се. Имко 100 за, против въздържали се, приема се. 358 за, против въздържали се, отхвърля се. Тран 62 за, против въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Тран 63 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 360 за. Против. Въздържали се. Нека да направим поверка. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Култ 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 77. Нека да направим проверка. Култ 77. I close the vote. Is rejected. Отхвърля се култ 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 361 за. Против въздържали се, отхвърля се. кул 75 за против, въздържали се, приема се. 361 за против, въздържали се, отхвърля се. Имко 104 за против, въздържали се, приема се. 363 за против, въздържали се, приема се. Кул 79 за против, въздържали се, приема се. Култ 80 за, против, въздържали се, приема се. 364 за, против, въздържали се, приема се. 365 за, извинете, 364. Добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се 365 за. Против. Въздържали се. Скъпи колеги, ако не вдигате ясно ръка, не можем да вземем решение. Нека да направим проверка. Изменение 365. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Имко 101 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 102 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 105 за, против, въздържали се, приема се. Имко 106 за, против, въздържали се, приема се. Имко 107 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение имко 107. I close the vote. Rejected. Rejected. Uh, Отхвърля се. Култ 82. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 83. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 1. За. Против въздържали се, приема се. Имко 1 за, против, въздържали се, приема се. Култ 2 за, против. Нека да направим проверка. Изменение култ 2. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Имко 2 за, против, въздържали се, приема се. Либе 2 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 81 за, против. Нека да направим проверка на изменение 81. Прекратете гласуването. Отхвърля се този път. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 83. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Култ 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 84 за. Против. Нека да направим проверка на изменение 84. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Има код 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Тран 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 93. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Имко 5 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 98 за, против, въздържали се. Ами, никой не вдига ясно ръка, така че нека да направим проверка на изменение 98. Патриция, не виждам как гласувате. Прекратете гласуването. Приема се с 55 гласа за, 3 гласа против. Приятели, моля ви, вдигайте ръкая. Ето така ще ви покажа как. Курт 6 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Имко 6 за, против. Въздържали се, приема се. Тран 6 за, Против. Въздържали се, нека да направим проверка. Изменение Тран 6. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Имко 7 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение Имко 7. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме амблок. Блок номер 3. Изменение 109. Имко 11. Транспорт 7. Гласуваме ги амблок. За. Против. Въздържали се. Приемат се. В такъв случай продължаваме с изменение 112. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113, 115 за. Против. Приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да направим проверка. По-добре ще да проверим. Прекратявам гласуването. Приема се. 125 за. Против въздържали се, нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Имко 17 за. Против. Нека да направим проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Транспорт 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Изменение 126. Нека да направим проверка. Не мога да разбера как гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. Имко 20 за. Против. Приема се. Добре, приема се. Имко 21 за. Моля, вдигайте ръка. Против въздържали се, отхвърля се. Имко 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. Имко 25 за, против, въздържали се, приема се. Имко 26 за, против, въздържали се, приема се. Крещанис когато внезапно престанете да гласувате, не знам как гласува НП. за, против, въздържали се, приема се. Имко 27 за, против, въздържали се, приема се. Либе 17 за, против, въздържали се, приема се. Транспорта 14 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение Тран 14. Прекратете гласуването. Приема се. 134 за. Против. Нека да направим проверка. Изменение 134. Прекратете гласуването. Приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 13 за. Против. Въздържали се. Най-вероятно се отхвърля. 136. И имко 29. Идентични изменения. Гласуваме ги заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против Въздържали се. Как гласувахте? Отново, изменение 10 за. Против, въздържали се. Приема се. С голямо мнозинство. Изменение 11 за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис 19 за. Против, въздържали се. Приема се. 147 за. Против, въздържали се. Приема се. 146 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Имко 32 за, против, въздържали се, приема се. Ком... Юри компромис 14 за, против. Нека да направим проверка. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Либе 20 за. Против въздържали се. Приема съм. 148 за. Против въздържали се, отхвърля се 149 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. За всеки случай. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Транспорт 17 за. Против въздържали се. Приема се 150 за. Против въздържали се. Приема се. Либе 21 за против въздържали се, приема се. Култ 16 за, против въздържали се, приема се. нв 7 за, против въздържали се, приема се. Тран 18 за, против въздържали се, приема се. 151 за, против въздържали се, приема се. Култ 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 152 заедно с имко 304 за, против, въздържали се, приема се. Либе 22 за, против, въздържали се, приема се. Имко 305 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. Имко 36 за, против, въздържали се, приема се. Либе 23 за, против, въздържали се, приема се. Тран 19 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Курт 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Курт 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Култ 22 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против. Нека да направим померка. Гласуваме изменение 156 електронно. I close the vote. Rejected. Отхвърля се. Култ 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 2 за. Против. Нека да направим проверка. I open the vote and I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджети 3 за против, въздържали се. Нека да направим проверка. I close the vote. Is rejected, but... Отхвърля се. Бюджети 4 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Либе 24 за, против въздържали се, приема се. Либе 25 за, против въздържали се, приема се. 157 за, против въздържали се, приема се. Либе 26 за, против въздържали се, приема се. Бюджет 5 за, против въздържали се, отхвърля се. NV 8 за, против въздържали се, приема се. Тран 21 за,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 един член на НФП гласува в повече. Прекратявам гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за докладчика. Ангелика. И сега продължаваме с следващият доклад. Um, is a proposal establish предложение за регламент за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма. Масили... Масимилиано Салини е докладчик. И можем да започнем гласуването. 73 за, против, въздържали се, приемат 74. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Извинете. Ще ви изчакам. NV14. Намерихте ли го къде е? NV14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 165-то. Прекратете гласуването. Приема се. 166 за, против, въздържали се. Като че ли се отхвърля, но нека да проверим. 166-то. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против. Нека да проверим. 173-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Бюджет 6 за, против, въздържали се, приема се. Тран 41 за, против, въздържали се, приема се. Тран 37 е, за против. Тран 57. Прекратете гласуването. Приема се. Uh, 294 on the next. Uh, 294. Uh,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 за против въздържали се. Приема се Агри 28 за против въздържали се. Приема се Агри 30 и 31 за против въздържали се. Приема се 533 за против въздържали се. Отхвърля се 535 за против въздържали се. Отхвърля се 546 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8. Е. За, против, въздържали се. Приема се. 562. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 564 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Трамп 130 за,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 Бюджет 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 2 приема с, а, за, против, въздържали се, отхвърля се. НВ 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 12 за, против, въздържали се. Но нека да проверим електронно. Тран 13, 12, извинете. Има отново е, един глас в повече за социалистите. Сега всичко е наред. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Тран 13 за против. Въздържали се. Ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Тран 13. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Агри 3 за, против, въздържали се, приема се. Тран 18 за, против, въздържали се, приема се. Агри 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Агри 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Тран 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. НВ 8 за. Против въздържали се, отхвърля се. Тран 24 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Тран 24, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. NV 12 за, против, Нека да проверим електронно. NV12. Край на гласуването. Отхвърля се. 155. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така преминаваме към гласуване по целия текст електронно, поименно. Прекратявам гласуването. Благодаря ви много. Поздравления за нашия докладчик, колегата Салини. Преминаваме към следващата а, точка за гласуване. Господин Силикиотис. Нещо искате да кажете ли? Uh, uh, Гуе ще подаде писмено е, миноритарно становище. Това исках да ви информирам. Okay, understand. Добре, ясно, разбрано. Um, Сега Европейски фонд за отбрана, докладчик господин Краснодепски. Европейски фонд за отбрана. И започваме с гласуването. Гласуваме заедно от 99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 против, въздържали се. Нека да проверим 7А. Проверяваме 7А. Добра идея. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за против да проверим и това. Компромисите са важни. Край на гласуването. Приема се този път. Сега стигаме до АФЕТ 29. АФЕТ 29 за против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 Сега малко почивка. Стигате до компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8А. За. Против. Въздържали се. Компромис е 8А. Моля, гласувайте. Нека да проверим електронно. Проверяваме, да го проверим така както трябва. 8А. Край на гласуването. Отхвърля се. 303 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега намерете АФЕ 38. Социалистите и демократите искат да се гласува поименно. 38 изменение на АФЕТ. Моля, гласувайте. And I close the vote. Край на гласуването. Добре, отличен резултат. We are, we are perfectly united name by name. Абсолютно а, обединени, дори по именно. 338 за. 338 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. I close the vote. Край на гласуването. Ха, приема се. 3-4-1 за. Против. Въздържали се да проверим. 3-4-1. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се прият. Компромис 10 за против, въздържали се, прието. 357 и 358 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Да проверяваме ли електронно? Добре. 357, 358 проверяваме и двете електронно. Заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. 3, 6, 3, Моля, гласувайте. За, против, въздържали се. Отхвърлят се. 36-4 За, против, въздържали се. Отхвърлят се. 48 на Афет за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 Добре, проверяваме. Добре, Афет. Афет 48. А явно грешка. щом има такава, няма проблем. Сега ще се окаже, че го приемаме. Явно лъжехте нещо. 38. 38 за. Компромис 11. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. Не. Изменение 368. 368. Извинете. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против въздържали се, прият. Компромис 13 за, против, въздържали се, прият. 17 13А. 13А за. Против. Нека да проверим 13. А компромисите трябва да се проверяват. Абсолютно е необходимо. 13А. Край на гласуването. Прият. 17 са. Против въздържали се. Прият. Компромис 14 заедно с устното изменение. Нека да проверим. Имате устното изменение в списъка си от зелените. Има ли възражения към устното изменение? Ако има, моля, станете. Станете, ако има възражения. Има петима, значи гласуваме. Петима души е достатъчно в ИТРЕ всъщност 4 са достатъчни. Значи сте прекалено много. Компромис 14 без устното изменение, за съжаление, без устното изменение. За. Против. Въздържали се прият. Компромис 16 за против, въздържали се. Прият. 424, втора част за, против. Намерете го, чакам. 424, втора част само. Готови ли сте? Всички, ако са готови, 4-2, 4, втора част, за, против, въздържали се, да проверим. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега стигаме компромис 18 за. Да, да изчакаме. Компромис 18 за, против. Да проверим. Не е съвсем ясно. Компромис 18. Край на гласуването. Приема се компромис 19. И е направо да гласуваме електронно, защото е компромис. Компромис 19. Край на гласуването. Всичко е окей. Okay. Сега три идентични изменения. 450, 451 и 82 имко за. Против. Да проверим. Три изменения. Гласуваме за трите изменения заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се 4-5-5 за, против. Да проверим. 4-5-5. Край на гласуването. Rejected. Отхвърлят се 4-5-6 за, против. Проверяваме отново. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се съвсем ясно. 4-5-7 за, против. Нека да проверим. Не е ясно. Съжалявам. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно от бюджет за. Против. Приема се. Имко за. Против. Въздържали се. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Проверяваме това изменение. 106. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 за. Против. Да проверим. Има нужда от проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 3 за. Против въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, да протим, проверим 2 бюджет. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 4 за, против, въздържали се, приема се. 3 бюджет за, против против, въздържали се, приема се. 5 имко за, против, въздържали се, приема се. 6 имко за, против, въздържали се, приема се. едно афет за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против. Да проверим 116. Край на гласуването. Приема се. 118 за. Против. Да проверим 118. Проверяваме 118. Край на гласуването. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119 за против. Да проверим. 119. Край на гласуването. Отхвърля се. 121 против. Въздържали се. Приема се. 122 Добре, проверяваме 121. Проверяваме електронно 121. Close the vote. Край на гласуването. Ето, отхвърля се. Благодаря. Благодаря. 122 за. Против. Въздържали се. Да проверим и него. And I close the vote. Край на гласуването. Прието. 10 за против въздържали се. Приема се. 141 за против да проверим. 141. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 им коза. Против. Прието. 153 за. Против. Да проверим. 153. 153 проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 за против, въздържали се, отхвърля се. 11 афет за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 19 имко за, против, не знам. Пак 19 имко. Ние да проверим електронно. 19 имко. Моля, гласувайте за 19 имко. Край на гласуването. Очевидно се приема. 162 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. А, има въздържали се. Отхвърля се с 18 въздържали се. Добре. Идеален резултат. Отхвърля се. 163 за. Против. Да проверим. Да проверим. 163. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 20 за. Против. Да проверим. Имко 20. And I close the vote. Край на гласуването. Приема се. Осем бюджет за. Против въздържали се. Приема се. 166 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 имко за. Против. Въздържали се. Приема се. 173 за. И 174 заедно. Приятели, 173 и 4 заедно за. Против. Да проверим. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Две изменения 175-176 за. Против. We don't know. Okay, so two amendments we... Проверяваме двете изменения 175 и 176. Край на гласуването. Отхвърлят се. Или 11 бюджет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 бюджет. 13 афет за. Против. Не, не знам. Да проверим. 13 афет. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 афет за. Против. Да проверим. 14 афет. 14 афет. 14 афет. Край на гласуването. Приема се. 15 афет за. Против. Въздържали се. Проверяваме. Да проверим 15 афет. Край на гласуването. Приема се. 17 афет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 афет за. Против. Да проверим. 18 на 5. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окончателното гласуване поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Um, okay. go... И така продължаваме с следващия доклад. Европейското съвместно предприятие за ИТЕР и развитието на термоядрената енергия. Докладчик е Мариан Жан Маринеско. И пристъпваме към гласуването. Изменение 13 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. От самото начало започваме с проверка. And I close the vote. Прекратете гласуването. I close the vote. It's rejected. 14. Отхвърля се 14 за, против, въздържали се. Нека пак да направим проверка. 14. 14, yeah. 14 гласуваме. My goodness, dear friends, 14 is clearly accepted. Приема се с голямо мнозинство. Нямаше нужда да правим проверки. Скъпи приятели, това може би ще бъде последното гласуване преди почивката, така че нека да се мобилизираме и да гласуваме. Вдигайте ръка, много ви моля. Добре. Почивка от 20 секунди направихме. Добре.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 Против? Нека да направим проверка. Трябва да правим проверка за компромисите, безспорно. Прекратявам гласуването. Компромисът се отхвърля. В такъв случай гласуваме изменение 21. За, против, въз... нека да направим проверка. Изменение 21. Прекратете гласуването.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 против, въздържани се, отхвърля се. 31 за, против, въздържани се, приема се. 32 за, против, въздържани се, приема се. 33 за, против, въздържани се, приема се. Компромис 1 за, против, нека да направим проверка. Трябва да правим проверки на компромисите. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. Изменение второ за против, въздържали се. Нека да направим проверка. We check two. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение трето за, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърто за, против. Нека да направим проверка на изменение четвърто. Изменение четвърто. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение първо за против въздържали се. Нека да направим проверка на изменение първо. It, it depends which political group, of course. Ами да има плюс, плюс или минус списък за гласуване, разбира се, зависи от политическите групи. Прекратявам гласуването, отхвърля се. Пето за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. Не стана ясно. Five. And I close the vote. Прекратявам гласуването, отхвърля се. Шесто за, Против. Същото за същото мнозинство се отхвърля. Изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се 8 за, против, въздържали се. Отхвърля се 9 за, против. Не знам. Нека да направим проверка на изменение 9. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто. Разделно гласуване в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Нека да направим проверка на втората част. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Проверка на изменение 12. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване, по гласуване, разбира се. Моля, гласувайте. Много ви благодаря. С това приключихме. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. Напредваме. Okay. So. Така. Следващия доклад, скъпи приятели, е доклад на Ребека Харамс. Става дума за програмата за подпомагане на изваждането от експлуатация на ядрената централа Игналина в Литва. Програма Игналина. Докладчик е Ребека Хармс. Компромис номер 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За, против, Нека да направим проверка на изменение 13. I close the vote. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис номер 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, Нека да направим проверка на изменение 19. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против. Нека да направим проверка. За всеки случай. Изменение второ. Един член от ТНП в повече. Изменение второ. Сега вече всичко е наред. Благодаря ви. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение трето за Против. Нека пак да направим проверка. Изменение трето. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Този път беше прието. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 26 и 7 заедно за, против,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 Приема се с голямо мнозинство. Поздравление за докладчика. Групата на социалистите и демократите ни помоли за кратка почивка от една минута. Моят опит показва, че сигурно ще бъде 3 минути почивката, но и 3 минути можем да дадем.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let us start once again. И така, колеги, нека да продължим по-нататък. Доклада относно следващия период 2021-2025 година към рамковата програма за научни изследвания и иновации госпожа Компула Мия е Петра. И така, блок. Имаме няколко изменения. Отхвърлят се след това следващите блок, За, против, въздържали се, отхвърлят се. Следващите 64-65 за, против, въздържали се, приемат се. 66 за, против, въздържали се, отхвърлят се, но нека да проверим. 66-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се от приема се. 70 за, против, държали се, отхвърля се. 71 и 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Следващото 85 отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, да проверим. А пичате, 87, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 89 за, против. Въз... Нека да проверим 89-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против. Нека да проверим, ако обичате. 95-то изменение. Гласувайте за 95-то, не 94-то. 95-то проверяваме сега електронно. 95. Гласувахме по 94-то, произнесохте се, сега 95, край на гласуването, приема се. 96 за, против, Нека да проверим 96-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 99-то за. Против. Въздържали се. Да проверим 99-то. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно. 98. Гласувайте, моля. А, един в повече за ГОЕ.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 Отхвърля се. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. 107. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 129. За, против, въздържали се, отхвърля се. 19. За, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за. Про... Нека да проверим. Моля, гласувайте по компромис Едно. Прекратете гласуването. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на 31 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Втора част на 31 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 33 за. Против въздържали се, да проверим. 33-то. Поименно гласуване. Well, I close the vote. Край на гласуването. От... Отхвърля се. 32 за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Нека да проверим 45-то. Край на гласуването. Отхвърля се 46 за. Против. Да проверим отново 46-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Против въздържали се. Отново проверка електронна. Не беше много ясно. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да проверим 51. 50. Първо изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо. Разделно. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 и 34 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се, 50 за, против, държали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се, 54 за, против, да проверим електронно, 54 Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се. Приема се. 20 и 21 заедно за, против, държали се, отхвърля се. И така по целия текст. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. И ясно е, приема се поздравления за докладчика. We will go. Скъпи приятели, сега ще продължим с окончателно гласуване, последното гласуване преди прекъсването. Но, ако няма да можем да го приключим преди е, прекъсването, знаете, че в 12.30 е, сме предвидили да приключим. Е, преводачите ще напуснат 12.30. Не можем да гласуваме без преводачи. Тогава ще спрем и остатъка ще гласуваме след почивката в 14.30. 14.30 ще приключим с гласуването, така че бъдете готови. Сега ще гласуваме първата част, вероятно. Ще спрем в 12.30. И, и в 14.30 ще продължим. Agreement? Okay. Let us go. Dear friends. Съгласни ли сте? Нека тогава проекто становище от колегата Жуао Ферейра. Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд. Това е нашето становище за двата фонда. Изменение 1-1-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за. Нека да го проверим електронно направо. Електронно гласуване, компромис 1. Моля, гласувайте. Компромис 1, електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздърж... Нека да проверим. 22. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115 за. Против. Да проверим. 115 and I close the vote. 115. Приключваме с гласуването. Отхвърля се. 116. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Със същото мнозинство. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за. Против въздържали се, приема се 22, казва председателя, 25 за, против, въздържали се, прието, 26 за, против, въздържали се, да проверим 26. Край на гласуването. Отхвърля се 119 за против, въздържали се, прието. 120 за, против, въздържали се. Проверяваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, да проверим. 123. Край на гласуването. Отхвърля се. 124 за. Против. Въздържали се. Прието. 125 за. Против. Проверяваме. 125. Край на гласуването. Отхвърля се. 127 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Не е много ясно. 127. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Да проверим. 30. Край на гласуването. Отхвърля се. 129 за. Против. Не е ясно. Сто двадесет и девет. Край на гласуването. Прието. 131 за, против. Проверяваме 131. Проверяваме 131. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Приема се. 132 за. Против въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, се. Нека да проверим. 135. 135. Край на гласуването. Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. Против. Трябва да проверим. 137. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е оттеглено. 139 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Тридесет и пет. Край на гласуването. Отхвърля се. 141 за. Против въздържали се, отхвърля се. 140 за, против. Да проверим. 140. Well, you do not raise your hands, so... Не си вдигате ръцете, затова. Край на гласуването. Ясно е прието. 143. За. Против. Въздържали се отхвърлите. 144 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и шесто трябва да е следващото, но 142 също трябва да бъде гласувано, защото 140 беше прието. Което не означава, че трябва да изпуснем 142. Значи преди 36 се връщаме три изменения и гласуваме 142. Сега гласуваме изменения 142 за. Против. Да проверим. Проверяваме 142. Край на гласуването. Прието. Сега директно на 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против въздържали се, приема се. 37 за, против, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, да проверим. 147. Ще бъде прието. Да, ясно. 149. 148 се пропавя председателят. За. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 150 за. Против. Въздържали се. Проверяваме. 150. Край на гласуването. Отхвърля се 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 152. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 за. Против. Проверяваме. 40. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за против, отхвърля се. 154 за, против. Нека да проверим 154. Може и да е прието. Край на гласуването. Прието е. 155 за против, въздържали се, приема се 42 за, против, въздържали се. 40, 43 е, е, за, против. Да проверим 43. Край на гласуването. Отхвърля се 44 за, против, въздържали се, приема се 45 за, против, да проверим 45, край на гласуването, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, прие се. 158 за, против, въздържали се, прието. 159 за, против. Да проверим 159. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 160 за. Против. Да проверим. 160. Край на гласуването. Отгое се с един човек повече. Сега е добре. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Да проверим. 48. Край на гласуването. Отхвърля се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Против. Да проверим 163. Да проверим 163. Край на гласуването. Отхвърля се 164 за. Против въздържали се. Отхвърля се 165 за. Против въздържали се. Приема се 166 за. Против въздържали се. Приема се 168 за. Против въздържали се. Приема се 167 за против. Нека да проверим 167. 167. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърлено 169 за. Против. Да проверим. 169. И край на гласуването. Отхвърля се. 51 Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, прието. 126 за, против, въздържали се, прието. 156 за, против. Нека да проверим. Да проверим 156. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 2. Нека да гласуваме електронно. Компромис 2. Oh, well. Uh, I close the vote. Прекратявам гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 190 и 193 ги гласуваме заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. И двете изменения се отхвърлят. Продължаваме с изменение 198. 198. За. Против Нека да направим проверка. Изменение 198. Прекратяйте гласуването. Отхвърля се. 199 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, 204 беше прието, преминаваме на 206. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, нека да направим проверка. Изменение 207. 207. Прекратете гласуването по изменение 207. Приема се. Двеста и осем за. Против. Отхвърля се. 209 за. Против. Въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. 210 за против, въздържали се, приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. колеги, изменение 59 на господин Ферайра е оттеглено, доколкото знаем. И двете ли са отеглени? Обяснете ни, господин Ферайра. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Станала е грешка в списъка за гласуване. Не трябва да се гласува изменение 59, а не изменение 58. Изменение 58 трябва да бъде гласувано, тъй като Изменение 59-то беше заместено с изменение 210-то, но не изменение 58. Така че трябва да гласуваме изменение 58. Thank you. I regret the fact uh, that uh, we didn't... Съжалявам, че не видяхме тази грешка по-рано. Добре. Това е господин докладчика, така че за нас, разбира се, коментарът е напълно приемлив. Гласуваме изменение 50... Изменение 59-то няма да се гласува. Ще гласуваме изменение 58. Изменение 58 за господин председател. Много съжалявам, но не може да гласуваме изменение 58, тъй като то не е в списъка за гласуване. Може би трябва да се отложи гласуването по изменение 58 за след а, почивката и после да го гласуваме. Да, вероятно няма да можем да приключим. Така че, ако няма друг вариант, може и да спрем и да го гласуваме непосредствено преди поименното гласуване по целия доклад. Така че няма да гласуваме 59-то. 58 ще бъде гласувано преди окончателното гласуване. И със сигурност ще се гласува след обедната почивка. Безспорно, защото, скъпи колеги, трябва да се помислите как да гласувате по изменение 58. And now 59. Е, така че няма да гласуваме изменение 59. Продължаваме с изменение 212. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Поименно глас... извинете, електронно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 заедно с изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 215 и 216 ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 217 за, против. Нека да направим поверка. Изменение 217. Прекратете гласуването. Rejected. 62 in favor. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 218. 218. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 63 Д за против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 221. Изменение 221, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 223 за. Против. три. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 224 и 64 за против, въздържали се, приемат се. 65D за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, 227. Проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. 229 за. Против. Въздържали се. Приема се. 230 за. Против. Въздържали се. Приема се. Този път 231 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 231. Моля, го гласувайте електронно. Изменение 231. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Нека пак да направим проверка. 232. 232. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. 233. За. Против. Нека пак да направим проверка. Проверка на изменение 233. 233. Край на гласуването. Приема се. 67D за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 280. Втора част. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 281. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 282. За. Против въздържали се, отхвърля се. 283 за, против. Нека да направим проверка на изменение 283. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. приятели, предстои ни да гласуваме анекс 2, таблица 1. Предлагам ви да спрем до тук. Оставят ни още една-две минути само. Припомням ви, че освен това ще гласуваме и изменение 58 преди окончателното гласуване. Ще започнем гласуването от анекс 2, таблица 1